за налагане на единен пазар по идеологически причини и по този начин се създава от условия за замяна на достойно заплатени работници с работници, работещи при лоши условия. Полагат се усилия системата да се запази. Ако Европейския съюз не промени парадигмата, хората ще го направят. Примерът на Великобритания не е достатъчен. А изборите след два месеца ще бъдат допълнителен штрих. Благодаря, господин Кох. Скъпи колеги, когато нашите правила се използват погрешно, тогава това води до изкривявания. Сега по темата. Преди няколко дни бях на един паркинг с много тирове в Германия. Имаше предимно шофьори от Полша и Румъния. Те се чувстват експлуатирани. Минималното заплащане те не искат промяна в минималното заплащане, защото ги е страх, че ако поискат по-добро заплащане, ще загубят работното си място. Това е, те са заложници на своите работодатели. Трето, това води до фирми почтенска котия, незаконен кабораж, които изкривя, каботаж, които изкривяват конкуренцията и четвърто, това всичко изкривява европейските правила. Скъпи колеги, не си затварите очите за реалностите. Тези тези е, хора са заслужили да намерим конструктивни решения на техните проблеми. Госпожа Регнер за една минута. Благодаря би трябвало да променим е, катастрофалните условия на е, водачите. Защо? господин Кох също, и аз като господин Кох съм разговаряла с шофьори на австрийската граница и чувам едни и същи оплаквания. По цели дни са те на път зад волана, на волана, след това живеят на паркинга, спят и работят в една кабина, която е колкото е, кучешка кабин къща птичка. И заплащането също е нищожно. Това не е ли експлоатация? Тези хора имат нужда да, да имат нормално заплащане, да виждат редовно семействата си. Ние заедно ли ще гласуваме за по-добри, по-справедливи условия на работа в условия за по-стрикно контролирани работни е, е, времена, е, време за почивка, за отдих, за връщане от дома? Мисля, че това са заслужили водачите на тежкотоварни автомобили. Госпожа, господин Зондерле. Благодаря обсъждаме нещо, което е много важно. Говорим за правата на работниците да работят при най-добрите възможни услуги. Това означава, че ние ще следим те да има достатъчно специално запазени оборудвани паркинги. Е, ние ще водим битка за онези, които заслужават да получават достойно заплащане. Достоен, достойният труд е, заслужава достойно заплащане. И ако искаме да гарантираме това за шофьорите, правилата трябва да се спазват. Е, при проблемът е спазването на правилата. Има твърде, ние разполагаме с твърде малко качествени данни. Имаме е, нужда от е, контрол. Трябва да се следи да няма дискриминация при спазване на правилата. И най-сетне има нужда от е, подход, който е достоен за своето име. Благодаря, госпожа Майснер. Скъпи колеги, тук става дума за това, че ние във вътрешния пазар е, е, сме свидетели на транспортиране на стоки ежедневно, огромни обеми такива. Би трябвало да се предвиди съответната почивка на тези хора. Трябва да имат и добри условия на работа. Ние искаме предприемачите просто, е, превозвачите да имат, е, да предлагат добри условия на труд на техните работници. И Същевременно е, има различни е, интереси, различни идеи в регионите на Европа, но трябва да се опитаме да е, предоставим и подобрим условията за всички. И това, което е тъжно, е, според мен, е жалко, е, шофьорите на автобуси. Те трябва да бъдат, е, тях, техният труд трябва да бъде регламентиран чрез други правила, различни от тези на е, шофьорите на тирове. И се надявам да намерим решение на този проблем. И аз, е, госпожо председател, съм сърдита. А, напра... Попречи се на дебата. Това се води от няколко месеца. Няма конструктивен дебат. Това, което се прави днес, е компромис, който не е на нивото. Има събран много гняв. Има 3 милиона а, шофьори. А нищо не се прави за регулиране на социалния дъмпинг трябва да се. Новите мерки се искат от шофьорите. Разговаряла съм и с синдикатите, които настояват за нов пакет. Може би утре балансът на силите няма да е много благоприятен. Гласуването трябва да бъде напълно прозрачен. Аз съм за това текстът за каботажа да бъде първия, който да се разгледа, защото той беше първият, който беше обсъден в комисията. Благодаря, господин Маринеско, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз е, бих искал да има регламентация на европейско равнище. Защо? Защото в Германия и Франция, например, е, Германия и Франция е, се стремят да защитят собствените си, е, собствения те си превозвачи, но това трябва да стане с правила, които са ясни и прозрачни и които се отнасят до всички, не само за някои държави членки, от които са благоприятни за всички, не само за държавни, някои държави членки. Е, трябва да избегнем протекционизъм е, по отношение на някои региони в Европейския съюз. Колегите не трябва да се крие, да крият е, своите намерения зад социални съображения ние бихме могли да регламентираме този отрасъл, но е, същевременно трябва да да е, заличим всичко това, което противоречи на този договор, е, всичко това, което е, ограничава свободата на движение, на е, услуги и стоки. И е, мисля, че е, трябва да намерим коректно решение и да регламентираме този отрасъл. Господин Кристенсен. Благодаря, госпожа Тюленен, господин Теличка, господин Ердог, стигнаха до компромиси. това е добра основа за нас да намерим добри, балансирани правила, да подобрим условията за работа на водачите в Европа и да подобрим условията за дружествата, които работят в този сектор – Надявам се, че мнозинството в парламента ще подкрепи прекрасната работа на докладчиците по трите компромиса, по които трябва да гласуваме в рамките на този пакет. Според мен е очевидно, че в момента виждаме пред нас разрушителни сили, които са готови да направят всичко, само и само да не стигнем до едно разумно споразумение на нивото на Европейския съюз. Има хора, които искат да има конкуренция при ужасяващи условия на труд за водач. Нека да гласуваме за тези компромиси. Те са разумно решение. Господин Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, добре е, че има дебат по тази тема, защото той показва различните гледни точки и сложността на темата. Разглежданият пакет Мобилност едно е в противоречие с основополагащите европейски ценности и идеята за единен пазар. По никакъв начин този подход към проблема не помага за изграждането на единен пазар, а точно обратното подкопава го. разбира се че шофьорите на международни превози заслужават добри условия на труд защото професията е тежка и отговорна но това не може да става чрез унищожаването на цял един бизнес който се е развил на свободен пазарен принцип и който само в моята страна създава седемнадесет от брутния вътрешен продукт и дава прехрана на близо петстотин хиляди души. европейският съюз не става по силен чрез противопоставянето на държавите от периферията му с тези от центъра не това е очакването на европейските граждани. отхвърлянето на две от трите досиета в комисията по транспорт и туризъм са ясен сигнал за липсата на консенсус по пакета в този му вид и ние не можем да си позволим безотговорното му приемане акт който ще има разрушителен социално икономически ефект върху милиони граждани ангажирани в сектора. благодаря ви. Госпожа Шмидт. Госпожо председател, скъпи колеги, наистина това е изключително е, тежко е, досие и ние всички обаче теглим към е, националните си позиции. И аз е, как ще отговоря на е, избирателите у дома? Би трябвало да стигнем до решение. Е, не успяхме да намерим общ език в е, е, комисията, тук в пленарна зала също сме разделени. Всяка страна е, беше готова да отиде до край в е, своите аргументи и е, да отстоява своите конкретни интереси. Всеки взе, гледа от своята гледна точка и не се съобразява с общите интереси. Тази е, фрагментация ще доведе до нови протекционистични мерки, което ще е вредно за Европа. Мисля, че нямаше компромис, се постигна до компромиси в Комисията по транспорт, например по каботажа. Госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Пакета за мобилност беше резултат от тежък труд, чиято цел беше да се въведе ред да, не се, да се преодолее необозданата конкуренция, която застрашава живота на всички по пътищата. Пакет, който се бори и срещу е, емисиите. Очаквайки тъй като липсва ефективен железопътен транспорт, който да намали емисиите, мисля, че е необходимо да постигнем разумен подход, така че да се регулира сектора и да се създадат условия за сигурност. Интелигентният тахограф ще даде възможност за контрол и ще гарантира спазването на правилата. Убедена съм, колеги, че трябва да проявим храброст и да гласуваме и да видим дали този парламент е способен да вземе решение по този толкова важен и сложен въпрос. Благодаря. Благодаря. Господин Деграндес Паскуал има думата една минута. Благодаря, госпожо председател. Постигнатото съгласие в Комисията на транспорта постигна определено балансиране на предложенията, но това беше подкопано от гласуването в пленарна зала. Виждаме, че се поставят пречки пред транспортните дружества в периферните държави. А и без това този сектор в тези държави не е от най-конкурентоспособния. Говори се за минимални работни заплати в цели Европейски съюз. Това върви против принципите на Европейския съюз. Да, трябва да се защитават работници, но те не трябва да бъдат инструментализирани за нечисти цели изискванията за почивка на шофьорите и достойни условия, включването на най-леките лекотоварни автомобили ще означава по-големи разходи на дружествата в областта на транспорта. И много съжалявам, за това, което се случва. Пожелавам успех на онези, които искат най-доброто за работници. Господин Либерацки. Благодаря. Да, щеше ми се да имаме още три гласа в понеделник, за да гласуваме по различен начин, но, дами и господа, според мен нещата не опират до умората на, на шофьорите. Става дума да се ограничи достъп до пазара е, на тази част от Европа, която е доказала своята конкурентно способност в този бранш. Е, така че това, което се да ни кажете е, че нямаме право да сме по-добри, нямаме право да бъдем конку... по-конкурентно способни и използвате всякакви инструменти, за да е, го постигнете. Това, което чуваме, че някои държави членки е, ще предприемат едностранни действия, ако не мине този пакет. Е, мисля, че това е вид изнудване, защото това е, в крайна сметка не са командировани работници. Би трябвало да спрем, да прекратим гласуването по този проект и да го оставим, този пакет да го оставим за следващия мандат. Много благодаря, госпожо председател. Говорим за това, дали пакетът е готов за гласуване. Всъщност това прикрива необходимостта от съгласуваност между системите за социално осигуряване. В член 16 се говори за командированите работници, критериите за това. Но всеки работодател работодател е застрашен от промяната в законодателството, която се планира да има обратна сила. Не може румънските водачи да се подчиняват на националното законодателство на Франция. Трябва да има европейско законодателство, но трябва да преосмислим пакета и да въведем нови изменения, които позволят на транспортните дружества да оперират законно и редовно на европейския пазар. В Европейския парламент трябва да търсим решения, които да направят живота на работещите по-лесен, които ще направят вътрешния пазар по-ефикасен. За една минута госпожа Юнгерис. Благодаря. Днес в Страсбург задаваме, задаваме въпроси на шофьорите. И искате ли достоен живот? Но извън тази зала никой не разбира за какво става дума. А, тук става дума за доверието в решенията на а, Брюксел. Ние трябва да можем да се произнесем по условията на труд и възнагражденията, защото шофьорите заслужават достойно заплащане и адекватни условия за почивка. Аз се ангажирам с това. Шофьорите на автобуси и на камиони биват противопоставени въз основа на условията за труд и заплащане трябва да се сложи край на фирмите пощенски кутии. Госпожа Моран Шартие. Да, работниците. Дискусията, която водим тази сутрин, се отнася до свободното движение на стоки и е, хора. Но това е, е, това засяга всички, които са извън е, този е, транспорт, са условията за, на командированите работници. Това е една обща директива за командированите работници. С сухопътния транспорт не би трябвало да постигнем разделение на тези работници на първа и втора класа според условията на труд, заплащането, социалните условия тези условия трябва да бъдат регламентирани в международен план, както и каботажа. И трябва да опростим това законодателство, защото за това става дума. Това е Европа на гражданите, Европа на работниците, за които ние се трудим. Господин, Курумбашев госпожо председател. първо позволете ми да се обърна с поздравления към председателя таяни който взе единственото възможно решение. той не е на страната на поддръжниците нито на противниците на този мобилен пакет а просто на върховенството на закона в този парламент. няколко пъти сме подлагани на буквално изнудване с изказването че ако не се приеме този пакет държавите членки щели да приемат едностранни решения кажете ми това европейски съюз ли е или европейски съюз на нациите който може би се намира на четири групи вдясно от социалистическата? корпоративният дъмпинг който наложиха компаниите от западна европа всъщност предизвика социалния дъмпинг тъй като просто западните компании започнаха да плащат два пъти по малко на полските румънските и българските превозвачи и те предизвикаха този социален дъмпинг. ние ви предложихме да избегнем тази битка и да не дискутираме този пакет в края на мандата и вие си помислихте че това е слабост. ние сме готови за тази битка и ще я водим до края на този парламент както и в следващия. благодаря ви. де Um Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за пакета за мобилност, е, очевидно това е доста щекотлив политически въпрос, но той се превръща в една сага. Трябва да е, зачетем свършенето в разделните комисии от нашите колеги, особено в комисията по транспорт. Защото процедурата, която следва този парламент в момента не е демократична. Не е, това начин да се анализират 700, 1600 е, е, е, изменения. Разбира се, когато предложението стигна до Европейската комисия, то вече беше изкривено което означава, че цялата работа, свършена от Европейския парламент, беше опит да се балансира предложението на комисията, което беше небалансирано. Трябва да имаме предвид единия пазар, свободното движение на работници и стоки и предпочитаме да не се стигне до споразумение, отколкото да има слабо такова. И дано в следващия законодателен мандат да се стигне добро споразумение от нас. Скъпи колеги, не сме свършили още. Ще помоля тези, които влизат, ако имат разговори, да ги водят навън. Госпожата Пардел. Уважаеми колеги, пакета от комисията и след това от колегите ще доведе до фалита на стотици транспортни фирми в Централна и Източна Европа. Стотици хиляди работни места ще изчезнат. Това ще има последици не само върху транспортния сектор. Ще има вредни последици и върху вътрешния пазар. Ще се изкриви конкуренцията. Колеги, това е неприемливо. Това не може да бъде наследството на този мандат. Всички ние се ангажираме да защитаваме социалните права и условията на труд на шофьорите, но у нези, които застъпват това становище, би трябвало да се погрижат за това страните от периферията да осигуряват такива условия. Те трябва да проявят повече отговорност. Нека да няма толкова строги условия за връщането и за командироването. Господин Новаков за една минута. Чух, че има поддръжници на пакет мобилност, които казаха, че се борят за транспортния сектор. Как? Като предлагате мерки, които искат да го фалират, така ли? одеве бе казано че е постигнат компромис който е добра основа за гласуване. това не отговаря на истината. за компромис трябват две страни а тук едната липсваше. за пръв път в историята на този парламент някой написа доклад от името на докладчик без неговото знание. това не е компромис. да бъдем честни остават две седмици до края на този парламент. няма време да се подготви разумно и балансирано решение. единственото решение е да се остави за следващия парламент който има петгодишен хоризонт. вече не става въпрос за транспорт става въпрос за здрав разум. четвърти пореден опит бе направен този пакет да се прекара четвърти пореден провал. това трябва да ви говори нещо. това не е решение. бяха постигнати много неща но пет пъти повече беше сбъркано. трябва да оставим този пакет за следващия парламент. Госпожа Андрикяне. Благодаря на всички докладчици, но нека кажа следното. Не успяхме да постигнем компромис. Това, което е предложено, не е компромис. 1600 изменения говорят за липсата на консенсус. Нямаме време да постигнем такъв. Е, остава ни по-малко от месец и трябва да намерим решение, което се основава на следното. Първото, трябва, първо трябва да постигнем съгласие по всички пакети, тъй като те са свързани помежду си. А, докато не се договори всичко, не може да се договори нищо. Второ, става дума за правила, които въжат е, за всички нас, за единния пазар. Трябва да подобрим условията на труд на шофьорите, да подобрим безопасността по пътищата. Всички искаме това, но не можем да допуснем някои страни и някои държави да е, бъдат изтикани. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, работил съм като министър на транспорта и добре познавам сектора. Няма да правя декларации. Несъмнено, социалните гаранции за работниците са най-важното нещо. Правилно беше посочено, че един разделен един пазар означава, че операторите от периферните държави не могат да стигнат до един по-голям пазар. Така че ако вземем това решение, искам да благодаря на председателя на Европейския парламент господин Таяни за мъдрото му решение. Той реши да не се подлага този пакет на гласуване. И искам да посоча следния факт. Водачите от Литва, Естония и Литва, от други малки държави, които работят в Германия и Нидерландия и големи държави, дали те получават същите заплати, както и гражданите на тези е, държави, дали те отсядат в хотел, дали те виждат своите семейства. Следващи оратор. Господин Лундгрент, и моля всички да пазят тишина. Дебатът още не е приключил. Господин Лундгрен, една минута. Благодаря, госпожо председател. Днес сме свидетели на огромна трагедия. Транспортният сектор в Европа чака парламента да вземе решение в тази област. Всъщност, ние ги разочароваме. Разочароваме тези работници в името на капитала. Факт е, че много депутати в този парламент гласуват в интерес, в полза на това камионите да се водят от други от чужденци. В моята страна има 4, над, 4, над 4000 шофьори, които карат камиони при лоши условия. Това не може да бъде е, смисълът на европейското сътрудничество. Фактът, че всички страни ще бъдат засегнати от е, този проблем, говори за това, че трябва да направим нещо. Госпожа Волтманс, вие поискахте думата? Не, много добре. А, е, госпожа Пимента Лопес. Да, по един хаотичен начин се работеше по този пакет и това показва как европейски институции се, какъв раздобой се получава между европейски институции, когато се опитват да защитат правата на работниците. Всичко това не говори добре. Да се използват правата на работниците като повод да се е, въведе такова регламентиране на каботаж и такъв подход към времето за почивка и паузи, което може да доведе до 2, 3 4 седмици, в които може би ще се налага на хората да е, работят без е, достатъчна почивка. Това е наистина атака срещу правата на работниците. Госпожа Шодрова. Благодаря ви. Ви, госпожо председател, ако Европейският парламент не вземе днес решение по пакета за мобилност, ще настъпи огромна несигурност за транспортния сектор. Моля да ме извините, толкова е шумно в тази зала, че дори едва се чувам сама себе си. Много ви моля, седнете или водете разговорите си извън залата. Господин Бове, това и за вас въжи. Продължавайте, госпожо Шойдрова. Благодаря ви, госпожо председател. По време на австрийското председателство успяхме да проведем преговори, да стигнем до компромис с съвета по този пакет. И смятам, че Европейския парламент трябва да може също така да стигне до компромис. Знаем, че директивата за командированите работници предписва условия, които да въжат за водачите на камиони, включително и на дълги разстояния. Но какво наблюдаваме? Виждаме много проблеми от административно естество. Виждаме нарушение на договора. Имаме нужда от компромиса, Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Пакет мобилност трябва да бъде прият, защото ще доведе до предимства и конкурентоспособност. Например, трябва да се избегне системния каботаж и трябва да се премине към интелигентния тахограф от 2021 година всички мерки, които трябва да гарантират свобода на услугите, заедно с това да се основава на лоялна конкуренция. Альтернативата е хаос с различни национални законодателства. Това не е Европа, не е единен пазар. Има нужда повече гъвкаво за времето на шофиране и работа, за повече сигурност. Липса на, баланс, на баланс в тези решения означава, че ще има сериозни последици върху условията на труд. Повече умора, по-малко съсредо средоконцентрация, повече опасност за всички е, участници в движението. Председателката, много ви моля за тишина. Господин Шогор има думата. Опита сега с този пакет сочи, че ясно, че не е разумно да продължим да работим по него в този вид, особено ако е това означава прибързано да го приемем в този мандат. Вместо да санкционираме някои национални мерки, които подкопават единния пазар, комисията във всъщност въвежда на европейско родище тези рестриктивни практики. Това това предложение е, се провали е, по няколко е, точки. Първо, той е против единия пазар, задушава конкуренцията, дискриминира голяма част от държавите членки и пренебрегва екологични съображения и в никакъв случай не отстоява най-добрия интерес на всички граждани ако се отдалечим от опростенческите лозунги, ще видим, че това ще доведе до монополи, ще засили е, емисиите от е, парникови газове. Същевременно ние... Е, аз мисля, че трябва да оставим този пакет за следващия мандат. Господи, господин Бушай. Благодаря. Е, поздравявам председателя Таяни за това, че реши да върне пакета. Призовавам всички колеги да проявят е, мъдрост. Този пакет е подарък за евроскептиците. Е, автомобилният транспорт е основният източник на доходи за стотици хиляди работници. И с този пакет пазарът ще се раздели между източен и западен. Трябва да намерим баланс между добри условия на труд за шофьорите и сигурността но да се спазва и свобода, но да се спазва и свободата за предоставяне на услуги във вътрешния пазар. Господин Крамер има думата. Благодаря, госпожо председател за това, че днес сме под натиск, е, се дължи на, дължи на комисията, защото е, Юнкер, Юнкер и Тимерман е, от две години отлагат този пакет. Второ, разбира се, трябва да се въведат проверки и контрол. Без контрол няма закон. Но въпроса за тахографите. Още преди 15 години се говореше за това. Комисията предложи 2016 да бъдат въведени 30 е, задължително, но тогава ни се каза не, е, ще е, отложим до 24 година. Без контрол никакъв закон не може да се прилага и ще има много измами по пътищата, ще, има, ще е застрашена сигурността. Ето защо тахографа трябва да се въведе най-късно 2020. И втора. Господин Гугъл, е, спонтанните изказвания. And I think we all forget. Благодаря. Мисля, че всички забравяме, че пенсиите в малките държави и членки са много малки. Всички искаме да имаме пенсии и заплати като в Германия. И виждаме пред нас една ужасяваща директива, която изхвърля от бизнеса хората, които искат да осигурят достойна заплата на своите работници. Искаме да имаме Европа, в която всички да имат достойна заплата. Нека да не подкопаваме тази идея. Благодаря, господин Глога, за това, че спазихте времето за изказване. Благодаря. Сега думата има господин Вел от името на комисията. Благодаря от името на комисаря Буц. Искам да ви благодаря за днешния дебат. Всички елементи на преговорите сега са на масата и е време да се гласува. Пакета Мобилност 1 ще подобри автомобилния транспорт в Европа, ще осигури равнопоставеност за фирмите, като въведе единни правила и ще подобри условията за труд и ще повиши възможностите за контрол, ще реши много от съществуващите проблеми в сектора. Отсъствието на нови европейски правила може да доведе до допълнително влушаване на ситуацията в автомобилния транспорт с социален дъмпинг и дъмпинг при закласите. Ще се засили протекционизма Пакетът ще доведе до предсказуема рамка, като избегне некоординирани национални правила, които ще доведат до разпокъсване на единния пазар и ще има изискване за документите, които да се носят в камионите, решаване на проблема с фирмите почтенски кутии и избягването на практиката на системен каботаж професионализацията на транспортните фирми за леки транспортни средства, които ще бъдат подложени на същите правила в международния транспорт и засилено използване на цифрови инструменти, които намаляват административната тежест, например за декларациите. За шофьорите пакетът е, ще е, има предимства, ще, е, ще редовното връщане у дома или, в, или другаде след максимум от 4 седмици ще се гарантира. Условията за редовната седмична почивка и задълженията на работодателите да заплащат за настаняване ще се пояснят и по-добри е, условия за почивка ще засилят сигурността. Пакета ще осигури по-добро изпълнение ще се разположи, ще се използват тахографи за установяване на местоположението с оглед спазване на правилата за почивка. Ще се засили обмена на информация между страните с електронни документи за, в интерес на контрола и проверките. Знаем, че много от тези важни мерки по принцип се и се радват на консенсус по всички останали въпроси. Препоръчваме да се подкрепи доклада, да се подкрепят докладите, които постигат баланс. Не мога да не кажа, че пакета мобилност едно трябва да се приеме в е, спешен порядък. Състоянието на автомобилния транспорт, средата в която работят фирмите, са твърде сериозен въпрос да бъде оставен да бъдат оставени проблемите нерешени. Ситуацията в сектора е критична и трябва да се реши благодаря още един път на докладчиците. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи и господа депутати. Председателката, госпожа Кюнен, заповядайте за заключителни думи. Госпожо Кюнен. Госпожо председател, скъпи колеги, стигаме до финиша на този маратон – и се надявам, че бюрото ще намери смелост да подложи на гласуване този пакет на мини пленарната е, сесия следващата седмица, за да сложим край на мъките по него. Наистина, е, колегите, които казаха колко трудно се е, изчитат всички тези хиляди 1600 изменения. Те е, циркулират от е, няколко години е, сред нас, така че няма кой знае какви промени. Някои групи не участваха в достатъчна степен от името на нашата група трябва да кажа, че ако не участваш на, в първото полугодие поне на една заседание на докладчите в Сянка, това вече е, значи е, сочи, че няма никакъв интерес. Някои в тази зала водят е, лични разговори, но аз искам да изразя подкрепата си за колегите,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 Господин Ван Декам, вие приемате ли предизвикателството на госпожа Келонен? Госпожо председател, I will be very short. Ще бъда съвсем кратък. Както знаете, много хора казват това. Но ще кажа следното. Първо, смятам, че нашия дебат беше добър. И той показа, че Европейският парламент по този първи мобилен пакет е разделен. Пакет за мобилност, извинете. И сега трябва да внимаваме, да не вземем погрешно решение в неподходящ момент. Колегите Ертук, Теличка и дори Европейската комисия казват, че имаме компромиси – но това не е така. Имаме компромиси само по каботажа, досието на господин Ерток. И сега сме в сложна ситуация тук в тази пленарна зала, защото Комисията по транспорта и аз също допуснах грешка и не постигнахме успех при компромисите. Ако нещата продължат така, това ще бъде много лошо за Европейския съюз и Европейския парламент. Благодаря ви. И, enfin, и накрая, господин Ертук. Благодаря. Колеги. Благодаря ви, колеги. Смятам, че дебатът ни показа още веднъж че е необходимо да има едно общо европейско решение. И искам да ви уверя всички, всички колеги в Европейския парламент, ще използвам отново последващите дни, за да мога да намеря решения. Призовам всички колеги да се обединим и да бъдете отворени към моите предложения. Още веднъж искам да кажа – успяхме да намерим подходящи компромиси. Може би те не са приемливи за някои колеги, но нека да опитам отново. Като докладчик и координатор на групата на социалистите, искам да ви уверя, ще се стремя в крайна сметка да постигна компромис. Но това, което трябва да гарантираме е това, че законодателството ще бъде финализирано в края на този мандат и трябва да предложим надлежно законодателство, което заслужават и водачите, и транспортните фирми. Това е наш дълг. Благодаря. Благодаря, колеги. Съвместната дискусия приключи. Гласуването ще бъде на следваща сесия. Едно съобщение. Колегата Яцек Сариуш Волски напуска групата на независимите депутати и се присъединява към групата ЕКР, считано 27 март 2019 година. Сега започваме с гласуването. Докладът Михайлова специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост. Един, едно гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Първото четене на парламента приключи. Доклад Вегас. И тук имаме едно гласуване с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Апровато. Приема се. Поздравления. Доклад Михайло. Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка Октруа Демер. Единно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад Панцери Преда Енгел Георес, инструмент за следство, сътрудничество, развитие и международно сътрудничество. Изменение 535, 551 за против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към проекта за законодателен акт. Първи блок изменения. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 35 в две части. Първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. 41 първа част за Проверка ли искате по втората част? Добре. Да направим втората част на изменение 35. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41 първа част. За, против, въздържали се, приема се втора част. За, против, въздържали се, приема се. 118, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 182, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 190, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, приема се. 479 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 537 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 538. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 539. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 540 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 540 за, против, въздържали се, приема се. 541 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 109 за, против, въздържали се от приема се 542. Гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се 543. Моля гласувайте. Край. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 544. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 544... 545D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 136 за, против въздържали се, приема се 546 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 279 за, против въздържали се, приема се 547 за, против въздържали се, отхвърля се 359 за, против въздържали се, приема се 548D. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 549 Д. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 454 за, против, въздържали се, приема се. 550 Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 465 за, против, въздържали се, приема се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 466 за, против, въздържали се, приема се. 555. 555 за. Извинявайте. 555 за. Против въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме проекта за законодателна резолюция. Изменение 552. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 536. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 554. За. Против. Въздържали се. Да направим една проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Първото четене на парламента с това приключи. Поздравления за докладчиците. И сега последното гласуване ще бъде по доклада Хосе Игнасио Салфранка Санчес Кнут Флекенштайн инструмент за предприсъединителна помощ. Господин Макалистър поиска да се изкаже. А, извинявайте, зле съм ви разбрал. Изменение 130 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към първия блок изменения за против въздържали се приема се. Има устно изменение на господин Шолтеш. Заповядайте. Благодаря. Искам да представя изменение 123 по член 7 Искам да сменим борбата срещу измененията в климата срещу, с думата мерки срещу заедно в съгласие с двамата докладчици. Благодаря господин Шолтеч. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Подлагам за гласуване изменение 123 с изменението, предложено от господин Шолтеш за против, въздържали се, приема се. Пада изменение 58. Изменение 124. За, против, въздържали се, приема се. 125. За, против, въздържали се, приема се. 126. За, против, въздържали се, приема се. 61.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 Приема се с огромно мнозинство. Поздравления за докладчиците. С това приключваме. Сега имаме пауза от две минути. След това преминаваме към обясненията на ВОД.